от 17 ноември 2014 година. От ам, независимите депутати получих искане за назначение. Това искане е, е, ще бъде отбелязано в протокола. Ако до приемането на а, протокола ам, няма възражение, тази номинация от ам, независимите ще бъде одобрена.